въпроси. Комисията по околна среда внесе коригендум към текст прият от парламента. Съгласно член 231 параграф 4 от правилника за дейността, дейността ни коригендумът ще се счита за одобрен при положение, че 24 часа след обявяването му не бъде внесено искане от политическа група или поне 40 членове на парламента за подлагането му на гласуване. Коригендумът е публикуван на страницата в интернет на пленар.